Il presidente. Buongiorno. Председателят. Нека продължим с заседанието. Протоколите от вчера са налични, ако няма коментари. Те ще бъдат прияти за валидни. От социалистите и демократите и от идентичност и демокрация получих следната информация за промяна в комисиите. Тези промени ще бъдат отразени в протоколите към настоящото заседание. Ако няма възражения до приемането на протоколите, тези номинации ще въжат за приети. Що се отнася до настоящия дебат, искам да обявя, че няма да има разрешени сини карти или спонтанни изказвания. Приветствам представителите на председателството, госпожа Данчила и нейните колеги от румънското председателство. Госпожо Данчила, имате думата. Уважаеми господин председател Сасоли, господин заместник председател на Европейската комисия, дами и господа, за мен е голямо удоволствие да говоря днес пред вас, пред новоизбрания нов Европейски парламент да представя прегледа на румънското председателство. Председателство, което постави някои от реперите за бъдещото развитие на Европейския съюз. Като бивш член на Европейския парламент искам да отдам значимото на тази институция, която тя играе в процеса на взимане на решение. Искам да ви поздравя и да ви пожелая успех по време на вашия мандат. Уважаеми дами и господа, беше важно да демонстрираме, че европейските институции работят за гражданите и най-вече, че те постигат резултати, които подобряват живота на гражданите, им дават перспектива за бъдещето. Радвам се, че мога да кажа, че Румъния постигна напредък. Ние поехме тази отговорност мисия в името на гражданите и европейското единство. Мисля, че всичките дейности трябва да се структурират около кохезията като обща европейска ценност. Румъния показа, че може да постига напредък, да постига резултати в контекста на предизвикателства. Това е силен сигнал, знак за напредък. Ние подобрихме капацитета на Румъния за добавена стойност към европейската идея и трябва да кажа, резултатът е 90 законодателни файла бяха приключени. Имаше над 2000 заседания. 84 комплекта за решения на съвета бяха приложени от взаимен интерес. По време на този мандат искахме да постигнем видими и устойчиви резултати, които гражданите да могат да видят ясно. Тези резултати са резултати на нашето първо председателство и мисля, че ние всички дадохме най-доброто от себе си. Сега гражданите имат един по-честен, по-справедлив достъп до трудовия пазар. Ще бъде по-лесно да се усъвместява професионалния и семейния живот – и това решение бе взето при румънското председателство. Освен това, смятам, че европейските граждани ще се чувстват по-добре защитени в рамките на границите на Европейския съюз. И то отново благодарение на нашето председателство. Успяхме да направим качествен скок в това отношение. Ще бъде възможно да се правят по-ефективни проверки на външните граници, ще има по-добра сигурност за личните документи. Работихме върху